да започнем дебат по следващия въпрос, ви съобщавам, че от групата на ЕКАРЕ получихме молба за, за заместване и назначаване в парламентарни комисии. Списъкът на тези заместници и новоназначени ще се включи в протокола на днешното заседание. Тези заместници и новоназначени ще бъдат счетени за удобрени, ако не се получи възражение. И сега минаваме към следващата точка от дневния ред.